Diamo inizio? Benvenuti a tutti, diamo inizio alla Commissione. Добър ден, благодаря на всички. Започваме с приемане на дневния ред. Поздравявам всички членове на нашата комисия. С добре дошли. Ако няма някой против, приемаме дневният ред. Информация относно преводът. Има превод на всички езици. Благодаря предварително на всички преводачи. Преминаваме към точка 2. Приемане на протокола от последното заседание. Има ли забележки? Ако няма такива до края на заседанието, ще считаме, че протокола се приема. Както обичайно. И, тази, и това заседание на нашата комисия се предава директно в интернет. Аз сега искам да позвена с добре дошъл министър Ескал Ерландсон, министър на земеделието на Швейца, Швеция. Благодаря, че си дошъл. Дам ти веднага думата, за да докладваш за резултатите от шведското председателство. Между другото, влизането на Лисабонския договор стана през този период и се започва започва с процедурата по вземане на решение в селскостопанската политика. Дам думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, почти един месец мина, откакто предадох председателството на испанският колега. Шесте месеца на нашето председателство бяха много интересни в много отношения. Много неща се случиха и много неща преживяхме. В тази връзка искам да благодаря най-сърдечно за сътрудничеството, което имахме в, Европейския парламент. През последните 6 месеца. Аз, съм, аз се гордея с това, което постигнахме. Влизането в сила на Лисабонския договор означава големи промени за Европейският парламент и за съвета. Не на последно место и в сферата на селското стопанство. Желая ви на всички вас, членове на Европейският парламент, всичко най-добро, много успехи и да успеете заедно с другите институции да извлечете полза от новите възможности на Лисабонския договор. Имах три приоритета. Рибовътството беше най-горе – и особено правните актове, които бяха приети по наше време. Това бяха 25 на брой. Искам сега да се спра на тези сфери, които са важни. Изхранване, промяна на климата и глобални предизвикателства. Става дума за гарантиране на снабдяването с храна в бъдеще. Това са големите ни грижи. 9 милиарда хора ще живеят през 2050 година на Земята. През ноември имаше среща на върхът по темата глобално снабдяване с храни. Това беше една важна конференция, на която бяха взети важни решения. Например, решението за е, една комисия по гарантирано снабдяване с храни, глобални партньорства в селското стопанство, гарантиране на изхранването на европейско ниво. Напомням за срещата на съвета през октомври. Бяха взети решения и шведското председателство проведе дискусия по сътрудничеството между политиката на Европейския съюз за по-нататъчно насърчаване на развитието и на глобалното, е, глобалната сигурност. Това са най-важните въпроси, които бяха третирани през есента, връзката между селското стопанство и климата. Това беше един от моите приоритети при шведското председателство. Аз докладвах през септември за това че имаше среща на съвета през месец юли и обсъждане на работния документ на комисията за адаптиране към новият, новият е, ред в климата, адаптиране в селското, на селското стопанство към климата. Така че въпросът с климата беше много важен и е, бъдещето, свързано с това. Аз съм убеден, че ние ще прекараме много време е, е, за да обсъждаме връзката между селско стопанство и климат и как всичко това е, след 2013 година се очаква да бъде. Ще продължиме дискусиите по това, което дискутирахме през месец септември. Всички мои колеги в Европа виждат връзката между климата и селското стопанство като много важна и с голяма роля в общността. Намаляването на въглеродния диоксид и новите условия на климата изискват да се адаптираме към тях. Тази среща а, имаше различни а, приоритети в дискусията. За мен беше много радостно, че някои колеги е, в моята родина, шведи, се радва, че ние сме едно малко селско стопанство с много е, гори, с е, водни басейни. На първо место благодаря на Пауло, че той беше на тази среща и допринесе чрез изказване за, нашата, за в нашите обсъждания. Други дейности в областта на промяната на климата бяха две конференции, които се проведоха в Швеция. Ставаше дума за производство на храни и потребителите. Какво могат да направят те, за да допринесат? Формиране на бъдещето в, при втората конференция. Ставаше дума за развитие на селските райони в Европа и как може да се адаптират към устойчиво производство на храни един въпрос през есента беше начално место. Ставаше дума за економическата и финансова криза, която доведе до а, влушаване на положението в а, млекопроизводството. По това време аз казах, че тази тема е много сериозна. И това беше голям приоритет, тази тема, при шведското председателство. След значителни увеличения на цените, настъпи спад на храните при всички скопански храни. Това доведе до, до, до загриженост на млекопроизводителите в Европа. Беше упражнен голям натиск върху нас, министрите на земеделието, да направим нещо на политическо ниво за да може да е, се успокоят производителите. Имаше среща на министрите, имаше една среща с обяд и министрите при тази въз, е, среща разговаряха за различни мерки за намаляване въздействието и след това можехме да вземем решение по такива мерки през октомври и ноември. Комисията, освен това, формира една група на високо ниво, която започва да работи през пролета. Аз поздравявам тези разговор с цел повишаване на конкурентоспособността на млекопроизводители. Да, съм убеден, че заключенията и решенията на тази високо поставена група ще бъдат кръглен камък в дискусията относно селското стопанство след 2013 година цялата дискусия по бъдещата сълскостопанска политика беше продължена и ръководена от шведското председателство. По срещата на съвета през септември говорихме за това как ще изглежда развитието на селските райони. Ставаше дума за това да се отговори на големите предизвикателства в европейското селско стопанство и какво да може да се направи за да може действително да се работи ефективно. Тази дискусия беше директно продължение на дискусията по климата на неформалното заседание на министрите през месец септември. Всички държави членки обърнаха внимание на това предизвикателство. Промяната на климата, възобновяеми енергийни източници, водоснабдяване, и запазване на разнообразието на видовете. Това са предизвикателствата, които са особено важни за селското стопанство и за селските райони. На срещата през септември говорих за съответните промени в тези области. Важно е да изработим съответни правила, без да въвеждаме голяма бюрокрация. През декември, през септември, комисията направи собствена преценка 39 мерки за опростяване на положението в селското стопанство бяха набелязани покрай другите мерки, които трябва да бъдат взети, за да се облегчи живота на село. Половината от предложенията на държавните членки вече са реализирани. Това ме радва. Общата селскостопанска политика, колкото и да се да бъде направена възможно най-добре разбираема от фермерите и от другите хора в селското стопанство. По този начин ще се увеличи легитимността на нашата политика. Аз много се радвам и съм благодарен за доброто сътрудничество, което имахме по време на шведското председателство с Европейския парламент и по-специално с Комисията по земеделие и развитие на селските райони също в областта на животновъдството бяха много трудни въпроси, по които трябваше да се вземат решение. Благодаря на вашето конструктивно сътрудничество се стигна до общо мнение между съвета и парламента относно съдържателната част на този въпрос. Сега Испанското председателство трябва да продължи дискусиите по адаптирането на едно предложение към условията на Лисабонския договор. Благодаря на всички, които участваха, особено на докладчиците, госпожа Елизабет Еклер. Новата директива е голяма стъпка напред, за да се постигне по-добра защита на животните при опитните животни в Европа и за разширяване на възможностите за изследвания в Европа. Става дума за добра за добро отглеждане на животните, добра защита. Имаше конференция през октомври в Обсала миналата година и там е, беше прият проект на Европейския съюз за финансиране. През септември имаше среща на министрите по една важна тема, която ми е на сърцето, а именно здравеопазването на животните в бъдеще. В горското стопанство, след е, интензивни разговори, през декември, при срещата на съвета, се стигна до едно мнение отно... относно пласмента на дървесина на пазара. Успяхме да стигнем до едно решение, че нелегалният е, сеч може да бъде предотвратена без свръх големи бюрократични правила. Надяваме се при Испанското председателство да се стигне до единно мнение, за да може да бъдат взети решения. Такова едно решение би било важно за развитието на сърските райони, но и за заетостта във всички части на Европа, за да успеем да осъществим устойчиво производство във всички части на Европа и да избегнем рисковете. И така, драги приятели, това беше моят доклад по шведското председателство и се радвам сега на предстоящата дискусия с вас по темите на миналата есен. Благодаря. Благодаря, благодаря за изказването, което бе много уравновесено. И благодаря за това, че представихте позицията по време на шведското председателство. Сега е, е много подходящо времето, то е необичайно студено и добре да поговорим за промените в климата. Ще дадем думата сега на записалите се за изказване. Госпожа Егле най-напред. Благодаря господин председател, че след завършването на 6-месечния период сте при нас и докладвахте за това какви бяха вашите приоритети през 6 месеца снабдяване с храна, гарантиране на изхранването, климатът в селските райони. Това са три големи теми, които със сигурност дълго време ще ни занимават. Споменахте и отделни теми, например е, доклади, директивата за защита на експерименти с животни, които в рамките на 6 месеца заедно с комисията работихме по тях. И за това благодаря на вас за доброто сътрудничество. Беше един доклад с поглед към Лисабонския договор и близко до датата на влизане на сила в Лисабонския договор и на този фон ние добре работихме по нови неща, неизвестни преди това, по същностните въпроси, с голямо мнозинство на политическите партии в нашата комисия стигнахме до едино мнение и затова благодаря на всички. Беше трудна тема, експеримента с, те, с животните. Всички теми, свързани с защита на животните, са много трудни, от друга страна обаче са много важни за нас като общество и като депутати. Аз изхождам от това, че вие като шведски земеделски министр ще продължите е, да, да, да балансирате нашата комисия, нашия парламент и с нас ще приемате идеите, ще отговаряте за тях и една или друга посока би могла, могла да бъде а, е, ваша посока и ще останем откровени едни към друг и заедно като последица ще постигнем успехи за нашите фермери и за селско-стопанската политика. Благодаря за прозрачността, която под вашето ръководство беше постигната в тази сфера. Благодаря ви и на целият ваш екип. Благодаря. Благодаря. Елизабет. Мартин има думата. Господин министр, аз благодаря най-сърдечно за работата. Колежката спомена някои важни неща. Вие се погрижихте да бъде прозрачна дейността ви и подход ви по темите също беше прозрачен и вие беше лесно да работите по едно време, в което имаше голяма криза в селското стопанство, именно с цените, точно в млекопроизводството, цените на млекото, тази тема е все още не е решена показахте готовност към всички страни за сътрудничество, да включите повече хора в разговорите. За това ви благодарим най-сърдечно. Вие говорихте по важната тема защита на климата, на промените в климата. Това е тема, която в следващите години ще ни занимава все повече. За съжаление, но това не е ваш пропуск от Копенхагенската конференция нищо не произлезе. Това не означава, че трябва да сложим на страна тази тема. Напротив, точно в областта на селското стопанство трябва интензивно да се занимаваме с темата промяна на климата. И много се радвам на утрешната дискусия под в тази сфера и на доклада, който очакваме. Така че може да бъдете сигурен, че вие а, постигнахте важни неща и в нашата комисия със сигурност ще продължим в тази насока. Нашата комисия, Лисабонския договор е с нас сега, това са нови времена и заедно с съвета ще използваме тези възможности точно за да реализираме трудната дискусия с обществото в областта на стопанската политика, да напреднем в тази сфера и ние заедно да продължим интензивно, чрез диалог, да обменяме мнения. Благодаря. Благодаря, Мартин. Давам думата на господин Сантос. Благодаря, господин председателю. Господин министре, от свое име и от името на групата си искам да ви поздравя за вашето председателство, което бе мирно и белязано от добри отношения с Европейския парламент работихме по въпросите на климата, климатът и бъдещето и е, въпроси като е, хуманно отношение към животните. Е, беше е, даден отговор на някои много злободневни въпроси, като например тежкото положение в млекопроизводителния сектор. Но, както си представяте, е, ако се обобщат резултатите от шведското председателство, ние в Европейския парламент сме загрижени и се безпокоим за непосредственото бъдеще на селското стопанство в Европа. Имахте среща в Париж с 22 държави членки. И имаше защита изразена тази е, среща е, за силна е, селско-стопанска политика. На тази среща вие изразихте определена критика. И бих искал да ви помоля за обяснение. Ние се надяваме, че Швеция ще ни помогне да изградим справедлива селско-стопанска политика с необходимите финансови средства. Така че надявам се да ни кажете нещо в, след изтичането на председателството ви. Положителна е оценката му, но можем ли да разчитаме на сътрудничеството на Швеция в бъдеще за тази така обезпокоителна част на реформата? Благодаря, Луис. Госпожа Хокън. Благодаря. И аз искам да кажа че наистина съм много благодарна на шведското председателство и искам да изразя само една критична бележка от гледна точка на а, срещата на върха в а, Копенхаген. По време на преговорите за климата е, ми се струва, че е, някак си е, липсваха някои неща, за да постигнат шведите успех с добива на дървесина. Дървесината има много важна роля в промените на климата и много разочароващо е, че Швеция не възприе общо европейски подход, а защитаваше само шведските интереси. Е, знам, че и други държави, държави членки на Европейския съюз, например Австрия, защитават е, националните си интереси, но щеше да е много полезно, ако е, шведите бяха възприели друг подход. За сега се използва този исторически метод на изчисления при добива на тървесина и а, е, това можеше поне да се постави в дневния ред, а, е, за да се обсъди дали всички страни са съгласни с използването на този метод. Това беше една от е, причините за разочарованието ни. А, друга причина беше а, че е, държ... Европейския съюз като че ли се разпадна на отделни държави членки и е, Швеция допринесе за това, защото самата тя отстояваше националните си интереси. Искам да ви попитам, вие водили ли сте обсъждания в бъдеще Швеция как ще а, е, промени подхода си, за да имаме общо европейски подход по отношение на дървесината. Да не защитаваме само а, късогледите национални интереси, а как може да ни помогнете да оценим горското дело, което не е просто обичайен бизнес, обичайна търговска дейност. Не, че искам да раздавам комплименти по адрес на Дания за неща, които не са били както трябва. Мисля, че до тук между 2005 и 2007 година се прилагаше историческия подход. Финландия, Швеция, Австрия казаха всичко ще върви както си е. Швеция допусна подобна национална стратегия и беше трудно приемането на общо европейска стратегия. Така се стигна до този въздух под налягане, искам да попитам, можем ли да се надяваме, че ще има малко по-класически класически шведски подход към решаването на проблемите, за да можем да преодолеем трудностите с климата? Bene, grazie. Ora la parola McGuinness. Благодаря, госпожа Магинес. Благодаря, господин председателю. Подобно на други колеги, искам да благодаря председателя, на председателя на съвета. Един въпрос ще поставя, който от обсъждахме заинтересовани евродепутати преди около час. Покупателната мощ на супермаркетите. Какво е виждането на съвета? Зная, че за това се говори в комисията. Ако искате от производителите да са ориентирани повече към пазара, ние трябва да направим така, че пазара да е, е по-благосклонен към тях а, а, супермаркетите не се грижат за интересите на производителите. И искам да ви попитам какво мислите за тази покупателна сила, покупателна мощ на супермаркетите. Благодаря на госпожа Магинес. Изключително деликатна тема. Благодаря, господин председателю. И аз искам да се присъединя към поздравленията, отправени към шведския министр за начина по който шведското, правителството се, шведското правителство се справи с председателството. Вие бяхте изправени пред някои много тежки въпроси, както и други колеги казаха, ирландския референдум, срещата в Копенхаген и финансовата криза. Искам да ни предложите своите съждения по един конкретен въпрос. Кризата накара, която накара нашата комисия да предприеме активни действия, беше кризата в млечния сектор. Тя се отрази в цяла Европа. Смятате ли, че действията които предприе комисията и средствата, които бяха използвани, водят до някакви полуки, така че да няма подобни кризи в бъдещето на обща селско-стопанска политика след 2013 година. Смятате ли, че реакцията беше достатъчно бърза е, и че е, средствата, които бяха използвани, доведоха до бързо решаване? Е, дали е, всъщност пазара успя да се възстанови? Благодаря, Джордж. Ако няма други искания е, за задаване на въпроси, доколкото виждам, няма желаящи да зададат други въпроси. Бих помолил господин министъра на Швеция да отговори на зададените въпроси, като още веднъж му благодаря. Е, благодаря. Благодаря за, на евродепутатите за изказванията. Ще се опитам да направя всичко, което е по силите ми, за да коментирам вашите бележки и вашите въпроси. Първо, по Лисабонския договор искам да кажа, че шведската позиция дори преди председателството ни беше да направим всичко, което е по силите на председателството, да се постигне приемането и ратифицирането на Лисабонския договор. Нашия министр-председател посвети много време и усилие на приемането и подписването на Лисабонския договор. Швеция смята, че е добре за Европа, че Лисабонския договор беше подписан и ратифициран. Ние имахме подход и в другите съзвездия, така да се каже, на съвета. Ние се опитахме да решим проблемите по начини, дори в случаите, когато нямаше съвместно вземане на решение, да се намерят решение на всички проблеми. Рано или късно. А сега по въпроса за хуманното отношение към животните, като шведски министр, който се е, интересува силно за укрепването на правата на животните във всички сфери на Европа. Искам да ви кажа, че е изключително важно всички животни в цяла Европа да живеят добре. Ние ще посветим много усилия на това за в бъдеще и се надявам, че ще получим резултати във връзка с опитите с животни. Бих желала също така да кажа, че един основен приоритет е решаването на проблемите с климата преди срещата на върха в, в Копенхаген. Имаше значителен принос от страна на селското стопанство, в Швеция от много отдавна ние практикуваме устойчиво устойчив дърводобив и ние сме постигнали най-прогресивните критерии в Европа. Днес имаме енергийна продукция, производство на енергия, което идва от шведските гори. И това е 67% от енергията, която се консумира в, Швеция. Швеция, знаете, е една индустриализирана страна. <coughs> това е в най... В, това е в най... А, северната част на Европа. Сега имаме повече гори в Швеция, отколкото когато и да било преди. Повече горски насъждения. И това е нещо, което бих искал да се постигне и в други части на Европа и на света. Това създаде работна заетост, особено в, в рядко населените райони и ни помогна в работата ни във връзка с климатичните промени. И се надявам, че ще получа вашата подкрепа за работата ни в тази насока. Ние постигнахме нашата цел с позицията на съвета и с специалното внимание към работата ни с дървени а, с дърво и дървени продукти и се надявам, че и а, Испанското председателство ще си сътрудничи с парламента за приемането на новите регламенти, за да имаме устойчив дърводобив да се запази биологичното разнообразие и да се предотврати незаконната сеч на дървета. Надяваме се, че ще ни помогнете в това отношение в бъдеще. И накрая, във връзка с нестабилността, която виждаме на пазарите на селско-стопански стоки, аз се зарадвах, когато комисията каза, че ще разгледа конкурентоспособността в сферата на производството на храни. Също така аплодирах желанието на комисията да насърчи държавите членки да преценят каква е конкурентоспособността в съответните държави членки. Моята идея е, че една от основните причини са флуктуиращите цени на много селскостопански продукти е именно липсата на истинска конкурентоспособност. Това е земеделие преди и след фермера. Разбира се, селския стопанин е дребен предприемач. Той често е сам и той не може да се пре, противопостави на големите конгломерати преди него и след него по веригата. В Швеция ние сме разгледали този въпрос и комисията разглежда европейския пазар. Аз съм много удовлетворен че мога да кажа, че ние се опитваме да коригираме тази ситуация, да намерим решение за нея, защото това означава, че европейски стопански производител не може да а, има поминък, тъй като парите са а, много, цените са високи. Благодаря, казва председателя. Благодаря, Скил, изключителната работа на шведското председателство. Благодаря на всички, които взеха участие. Сега нека да направим почивка само една минута, да изпратя шведския министр. Подгответе си картите за гласуване, защото в момента, в който се върна, продължаваме с гласуването. Почивка една минута.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 cazzo strada Thank you.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

Siamo d'accordo, iniziamo perché abbiamo una lunga lista di voto. И така. Нека да започнем. Имаме повече от 200 изменения, които бяха внесени по становището на господин Тарабела. Докладчиците Сянка постигнаха съгласие по редица компромисни изменения, което ще ни улесни живота. И сега искам да приветствам представителите на комисията от Генерална дирекция Санко Гос. И преди да започнем, искам да дам думата на господин Тарабела. който ще направи едно встъпително представене. Искам да ти благодаря, Марк, за работата. Благодаря, господин председател. Няма да се впускам в подробностите, тъй като ще разгледаме измененията в групи, има някои компромисни а, а, изменения, други, които не са обект на компромис. Искам да благодаря на докладчиците в сянка, на колегите от комисията и всички, които допринесоха. Много беше интересно да благодаря на всички. Благодаря на, господин, Лю... на госпожа Люлинг, на господин Хойстемен, на техните сътрудници, на секретарията, господин Оливие Ремес, който много се ангажира и на моите сътрудници които работиха до последната а, минута. И сега вече имаме едно балансирано решение, което може би няма да вълдушеви всички. Но по отношение на информацията за потребителите, мисля, че се справихме добре. И така, благодаря господин Тарабела. Госпожа Люлин иска да вземе думата. Благодаря господин председател, и аз на свой ред искам да благодаря на господин Тарабела, който бе наистина относително лесен при получаването и постигането на компромиси. Това ще ни позволи да стигнем до становище разумно и то ще увенчае една практически приложима уредба, приемлива за всички. Искам само да кажа, че оттеглям в името на компромис 2 изменение 110, първото подлежащо на гласуване. Bene, grazie onorevole Lulling, per cui partiremo... Благодаря, госпожо Люлинг. В този случай ще започнем с 111. Но преди да започнем, нека да проверим дали работи техниката за гласуване. Правим тест. Моля, всички гласувайте някак си, няма значение как, за да може да изправваме системата за гласуване. Можете да гласувате за, против или както желаете но гласувайте. Avete votato tutti? Всички ли гласуваха? И така, прекратяваме гласуването. Така, изглежда, че системата работи. Знаем поне, че работи техниката и вече може да започнем наистина да гласуваме. Започваме с изменение 111. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Моля, прекратете. И така, 40 са гласували, 34 за. Приема се. Преминаваме към 112. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването, моля. А, изменението се отхвърля. И изменение 6. 16, извинете, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Моля, прекратете гласуването. Изменението е прието. Изменение 17. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. И изменението се приема. Изменение 113. Режим на гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Изменението се отхвърля. Изменение 114. А, режим на гласуване. Край на гласуването. Изменението е прието. Изменение 115. Режим на гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Изменението се отхвърля. Изменение 116. Режим на гласуване. Край на гласуването. Изменението се отхвърля. Изменение 18. Режим на гласуване. Край на гласуването. Изменението се приема. Изменение 19. Режим на гласуване. Край на гласуването. 19 също е прието. Изменение 20. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. 117. Режим на гласуване. Край на гласуването. 117 се отхвърля. Изменение 21. Режим на гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Изменение 21 се отхвърля. 118. Режим на гласуване. Край на гласуването. Изменение 118 се отхвърля. Изменение 119. Гласувайте. Край на гласуването. Изменение 119 се приема. Изменение 22. Режим на гласуване. Край на гласуването. Изменение 22 се приема. Изменение 23. Режим на гласуване. Край на гласуването. 23 се приема. 120. Режим на гласуване. Край на гласуването. Изменение 120 се приема. 121. Режим на гласуване. Край на гласуването. 121 се отхвърля. 122. Режим на гласуване. Край на гласуването. 122 се отхвърля. 123. Режим на гласуване. Край на гласуването. 123 се отхвърля. 124. Коза. Е Край на гласуването. 124 се отхвърля. 125. Режим на гласуване. Край на гласуването. 125 се отхвърля. 24. Режим на гласуване. Край на гласуването. Изменение 24 се приема. Изменение 126. Режим на гласуване. Край на гласуването. 126 се отхвърля. 25. Режим на гласуване. Край на гласуването. Изменение 25 се приема. 127. А, режим на гласуване. Край на гласуването. 127 се отхвърля. Apro la procedura di voto. Chiudo la procedura di voto. Изменение 26. 26 се отхвърля. Из, изменение 128. Откривам гласуването. Закривам гласуването. 128 се приема. Изменение 129. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 129. Компромисно изменение 1. Начало на гласуването. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Компромисно изменение едно се приема. Сега скачаме и, и отиваме направо на изменение 29 на докладчика. Начало на гласуването по изменение 29. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. 29 се приема. 137. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 138. Начало на гласуването. Край на гласуването. 138 се приема. 139. Начало на гласуването. Край на гласуването. 139 се приема. Изменение 30. Начало на гласуването. Край на гласуването. Изменение 30 се приема. 140. Начало на гласуването. Край на гласуването. Изменение 140 се отхвърля. 141. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 143. Начало на гласуването. Край на гласуването. 143 се приема. 142. Начало на гласуването. Край на гласуването. 142 се приема. 31. Начало на гласуването. Край на гласуването. 31 се приема. Преминаваме към второ компромисно изм... предложение и изменение. Компромисно изменение 2. Начало на гласуването. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Компромисно изменение 2 се приема. Сега преминаваме към изменение 3. Начало на гласуването. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Изменение 3 се приема. Компромисното изменение 3. Преминаваме към Изменение 33. Начало на гласуването. Край на гласуването. 33 се приема. 34. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 154. Начало на гласуването. Край на гласуването. Изменение 154 се приема. Преминаваме към 100, 157. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? с Край на гласуването. 157 се приема. 162 на Николеско. Начало на гласуването. Край на гласуването. 162 се отхвърля. 163. Начало на гласуването. Край на гласуването. 163 се приема. 164. Начало на гласуването. Край на гласуването. 164 се приема. Изменение 36. Край на гласуването. Изменение 36 се отхвърля. 165. Начало на гласуването. Край на гласуването. 165 се приема. 166. Начало на гласуването. Край на гласуването. 166 се приема. 167. Начало на гласуването. Край на гласуването. 167 се приема. 168. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 169. Начало. Край. 169 се приема. Изменение 170. Начало. Край. 170 се отхвърля. Не, извинете. 170 на Люлинг се приема. С един глас. Повече. 171. Начало. Край. 171 се приема. Изменение 37 отпада. 172 на Николеско начало на гласуването. Край. 172 се приема. Преминаваме към компромисно изменение 4. Начало на гласуването. Край на гласуването. Компромисното изменение 4 се приема. Преминаваме към изменение 160, начало на гласуването. Край. 180 се отхвърля. 181. Начало. Край. Отхвърля се. 182. Начало. Край. един момент установихме, че един глас повече е даден. Трябва да повторим гласуването на 182, тъй като от НП има един глас повече. Повтаряме гласуването на 182. Повтарям, 182, начало на гласуването. Край на гласуването. 182 се отхвърля. 184. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 183. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 39. Начало на гласуването. Край на гласуването. Изменение 39 се приема. Изменение 185. Начало на гласуването. Край. 185 се отхвърля. Изменение 40. Начало. Край. Изменение 40 се приема. 186. Начало. Край. Приема се. 187. Начало. Край. 187 се отхвърля. 191. Начало. Край. 191 се приема. Изменение 193. Начало на гласуването. Край на гласуването. 193 се приема. Сега преминаваме към изменение Компромисно изменение 5. Начало на гласуването, край на гласуването. Предложението се приема. Сега преминаваме към изменение 43. Начало на гласуването. Край на гласуването. Изменение 43 се отхвърля. Преминаваме към 202. Начало. Край. 202 се приема. 203. Начало. Край. 203 се приема. Изменение 44 от начало. Край. Приема се. 204. Начало. Край. Отхвърля се 204. Преминаваме към 210. Начало на гласуването. Край на гласуването. 210 се приема. 211. Начало на гласуването. Приема се. Двеста както казах, се приема. 45. Начало на гласуването. Край на гласуването. 45 се отхвърля. 212. Начало на гласуването. Край на гласуването. 212 се отхвърля. 214. Начало на гласуването. Край на гласуването. 214 се отхвърля. 216. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 217. 215. Начало. Край. Отхвърля се 215. 46. Начало. Край. 46 се приема. 213. Начало. Край. 213 се отхвърля. 219. Налаян. Начало на гласуването. Край на гласуването. 219 се приема. 207 момент. Преминаваме към 220. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 221. Начало на гласуването. Край на гласуването. 221 се отхвърля. Изменение 48. Начало на гласуването. Край на гласуването. 48 се отхвърля. 49. Начало на гласуването. Край на гласуването. 49 се приема. 50. Не, извинете, то отпада, оттеглено е. 222. На Николеско. Начало на гласуването, край на гласуването. 222 се отхвърля. 223. Начало на гласуването. Край на гласуването. 223 се приема. Преминаваме към компромисно изменение 6. Начало на гласуването. Всички гласувахте ли? Край на гласуването. Приема се. Сега преминаваме към 7. Компромисно изменение 7. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Двеста е следващото начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 228. Извинете, това е същото като 227. Преминаваме към 229 на Магинес. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 230. Начало на гласуването. Край на гласуването. 230 се приема. Изменение 51. Начало на гласуването. Край на гласуването. 51 се отхвърля. 52. Начало на гласуването. Край на гласуването. 52 е отхвърлено. 232. Начало на гласуването. Край на гласуването. 232 се приема. 233. Начало на гласуването. Край на гласуването. 233 се приема. 234. Начало на гласуването. 235. Край на гласуването. Отвърля се. 53. Начало. Край. 53 се приема. 235 на Къстингер. Начало на гласуването. Край. Отхвърля се. Изменение 54. Начало. Край. Отхвърля се. 236 начало край приема се 237 начало край 237 се отхвърля 238 е същото, идентично. 240 Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 240. 241 начало. Край. 241 се приема. 244. То е същото. 56. Начало. Край. 244. 56 се приема. Двеста 46 начало. Край. Отхвърля се. 247 начало. Край. Приема се. 248. Начало. Край. 248 се отхвърля. 57. Начало. Край. Искате да си го теглите ли? Добре. Преминаваме към Така, 57 е от, се оттегля 249. Марка Лабера иска думата господин председател. Та е много измамно, измамен този сигнал, но отношение на светофарите трябва да се покаже положителен знак, по-низко съдържание на калории – Всъщност аз съм против това да се показва на опаковката, тъй като не е непременно е вредно за здравето, здравето а просто е по-малко количество. Поради това оттеглям предложението. Благодаря, каза председателят. Преминаваме към 249, начало на гласуването. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към изменение 261. Начало на гласуването 261. 61. fatto un salto. 260... Извинявам се, изпреварих е, реда на нещата. 250, не, 61, 61, а не 261. Начало на гласуването. А Всъщност, приема се. Окей. Okay. No. Uh, Моля. С последното изменение малко се обърках, защото за едното гласувах по единия начин, а за другото по другия. Сега се върнахме на първото и може би моя глас е бил отчетен погрешно. Може ли тези два гласувания да бъдат проведени отново? Имам предвид 261 и 61. Abbiamo votato il 261 perché... Аз приключих гласуването по 261. Защото когато приехме предишното изменение, това автоматично ни отведе към 261. Значи 261 сме го приели. И сега прескачаме на 264. Промених си гласуването, защото след това казахте, че ще гласуваме 61. След което казахте не, 261 е. Така че аз гласувах по различен начин. Може ли отново да проведем гласуването по 261 изменение? Eh eh? Non cambia comunque. Вашият вод няма да промени резултата. Uh, uh, Погледнете резултата от гласуването по 261. Мисля, че той все още е на екрана. Ако се добави или извади един глас, е, резултатът няма да се промени. Не мога да проведа повторно това гласуване. Това е недопустимо по правилата. Затова се опасявам, че трябва да продължа. Преминаваме към изменение 264. Моля за вниманието на всички ви. Гласувахме 261 и не можем да го гласуваме повторно. Трябва да прескочим сега на 264. Раймер с начало на гласуване. Апро la procedura di voto sul 264. Reimers. В момента се гласува по 264 Раймерс. Край на гласуването. Отхвърля се. Това беше изменение 264. 265. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 265 се приема. 266-то изменение. Начало на гласуването. 266. И край на гласуването. 266 се отхвърля. 267. 267. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 268. 269 Лайън. Начало на гласуването по, член, по изменение 269. Край на гласуването. Емедаменто 64. 64. Преминаваме към 64-то изменение. Начало на гласуването по изменение 64. Chiudo la procedura di voto su 64. Край на гласуването. Приема се. 65. Начало на гласуването по изменение 65-то. Край на гласуването. 66. 65-то изменение се приема. 66-то. Начало на гласуването. Начало на гласуването. Гласувахте ли? Край на гласуването по изменение 66. Приема се. 67. Начало на гласуването. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. 68. Начало на гласуването. 68. Приема се. 69. Начало на гласуването. Край на гласуването. 69 се приема. 270 изменение. Начало на гласуването по изменение 270. Край на гласуването. 270 се приема. Следващото изменение е 70-то. Край на гласуването. 70-то изменение се приема. 71-во. Начало на гласуването. Край на гласуването. 71 се приема. 72 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. 72 изменение се приема. 272. Начало на гласуването. 272 изменение. Благодаря. Край на гласуването. 272 се приема. Изменение 73. Начало на гласуването. Край на гласуването. 73-то изменение се приема. Откривам гласуването по 74-то изменение. Край на гласуването. Приема се. 75-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. 75-то изменение се приема. Изменение 273. Начало на гласуването. Край на гласуването. 273 то изменение се отхвърля. 274 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. 274 се отхвърля. 275. Начало на гласуването. Край на гласуването. 275 се приема. 276 начало на гласуването. Край на гласуването. 276-то изменение се отхвърля. 76-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 277. Начало на гласуването. Край на гласуването. 277 изменение се приема. 278. Начало на гласуването. Отхвърля се. 279. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 280. По 280-то гласуваме. Край на гласуването. 280 се отхвърля. 281. Начало на гласуването. Край на гласуването. 281 се приема. 282. Начало на гласуването. Край на гласуването. 282 се приема. 283. Начало на гласуването. На край на гласуването. 283 се отхвърля. 284. Начало на гласуването. Край на гласуването. 284 се приема. 285 за. Начало на гласуването. Край на гласуването. 285 се отхвърля. моля само членовете с право на глас да гласуват, никой друг. 286. Начало на гласуването. Край на гласуването. 286 се приема. Изменение 288. Начало на гласуването. Край на гласуването. 288 се приема. Сега имаме устно изменение от господин Глад Фелдер, ако сте съгласни да включим устно изменение, в който случай му давам думата. Е, използването на думата мед в описанието на продукта, в графични или неграфични елементи, които показват съдържание на мед, може да се допусне само ако поне 50% от захарта в продукта има происхода си от мед. Votiamo su questo emendamento orale dell'onorevole. Това беше устното изменение, предложено от господин Гладфелдер. Сега вече преминаваме към гласуване. Начало. Координаторите моля сега да подадат сигналите си. Край на гласуването по устното изменение, което се приема. Изменение 287, госпожа Егле. Начало на гласуването по изменение 287. Край на гласуването. Приема се. Изменение 77. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 78 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 79. Начало на гласуването. Край на гласуването. 79-то изменение се приема. 80-то. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 81. Начало на гласуването. Край на гласуването. 81 изменение се приема. Изменение 289 от госпожа Деланге. 281 изменение се приема. 289-то, извинете. 82. Начало на гласуването. Край на гласуването. 82 изменение се приема. Изменение 290. Начало на гласуването. Край на гласуването. 290 се приема. 291 начало на гласуването, край на гласуването. 292 291 се приема, сега 292. Начало на гласуването. Край на гласуването. 292 изменение се приема. 293. Начало на гласуването. Край на гласуването. 293 изменение се приема и най-сетне изменение 83. Начало на гласуването, край на гласуването по 83-то изменение, което е прието. Ci siamo quasi, eh? Abbiamo quasi finito. Andiamo su... Наближаваме края. Сега преминаваме към точките от преамбюла. Имаме изменение 85 по, из... по точка от преамбюла 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Това беше изменение 85. 87 лавия. Начало на гласуването, край на гласуването. 87 се приема, 88 тук имаме разделно гласуване на две части. Първата част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втората част на изменение 88. Е Начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. 89. Начало на гласуването. Край. Приема се. Изменение 2. Начало на гласуването. Край. Приема се. Изменение 3. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 4. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 90. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 5. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 91. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се последната страница сме вече. Изменение 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение 92. Не, няма 92. Преминаваме към изменение 8. Гласуваме за изменение 8. Край на гласуването. Приема се. 94. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Има един глас повече. В ЕНП струва ми се, казва председателя. Макар, че няма голяма разлика, но моля хората, а, депутатите, които имат право на глас, само те да гласуват. Преминаваме към 96. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Добре, ще Гласувам още един път по изменение 96. Тъй като имаше един повече гласувал в ЕНП, повтаряме гласуването по 96. Край на гласуването по 96. Приема се. Изменение 10 сега. Гласуваме изменение 10. Имаме все още един депутат в повече. Adesso siamo al 10. Siamo al 10. Dobbiamo ripetere. ripetere. Poi andiamo. Grazie Albert. Благодаря, Алберт. Сега повтаряме гласуването по изменение 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 101 на 102 на госпожа Деланге. Край на гласуването. Албертес има Господин председател, нещо не е наред. Двама а, членове ги няма. И има само един представител. Не знам откъде да тези гласове. il voto Добре, повтаряме гласуването на изменение 102 на госпожа Деланге. Моля, гласувайте изменение 102. Posso chiedere, chiedo scusa, se alziamo la mano tutti i membri del Partito Popolare. Добре, нека да направим така. Ако обичате, дигнете ръка. Кой гласува за ЕНП? Дръжте ръцете си вдигнати, ако обичате. Кой гласува за ЕНП? два гласа отзад. И така, само тези, които вдигнаха ръка, само те да гласуват, моля. И така, нека да се опитаме отново да гласуваме изменение 102. Отново режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. И така, изменение 10. Извинявам се, казва председателя. 12. Приема се. Сто и осем. Никълсън. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 13. Гласуваме. Край на гласуването. Отхвърля се. 14. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 15. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 109. Плавия. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И сега вече гласуваме за целият текст, заедно с измененията. моля, гласувайте. край на окончателното гласуване. Приеме се. Свършихме. Така, с един мъничък проблем.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 Prego di prendere posto. Моля, колеги, вземете отново местата си, тъй като имаме и още работа. В противен случай ще останем тук доста дълго време. Е, Se vuole metto la mano, così urlo quando... Madame Paulson, Sei pronta? Are you ready? Готова ли сте, госпожо Полсън? Prego, dobbiamo prendere i lavori. Колеги, нека да продължим. Така, преминаваме към точка 6 оценка на плана за действие за защита и хуманно отношение към животните. Искам да ви помоля да вземете местата си, тъй като все още имаме работа. Хуманното отношение към животните е много важна тема. И сега, без да се бавим, ще дам думата на госпожа Полсън. Имате думата, госпожа Полсън. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, всички ние знаем, че добрата грижа за животните е неотменна част от селското стопанство на Европа. В 2006 година госпожа Егле изготви един много добър доклад, който послужи за основа на работата на комисията и на парламента през тези години. А сега Не всички тези изисквания а, са изпълнени. Някои от тези а, бяха изпълнени. Едното е опитите с животни, за което говорихме по-рано днес. Също така а, хуманното отношение към животните и грижата за тях. Това до голяма степен залегна в темите на преговорите с Световната търговска организация. Все още обаче остава много работа. В резолюцията на парламента се настоява, че трябва да използваме най-добрите налични техники, най-добрата, най-добрите научни постижения. Парламента искаше още един пет годиш след изтичането на сегашния, който всъщност изтича тази година. Но стигаме до най-важното, а именно онова, което е пред нас сега. Новия план – обсъждайки селското стопанство, безопасността на храните. Ние ги обсъждаме тези теми вече 40 години и аз наистина вече съм уморена от това, че на всяка пета година а, разглеждаме едни ужасни картини на злоупотреба с животни всъщност наистина не искам това да се прави защото се представят пред потребителите ни представи за селското стопанство, което ние не искаме да се представя. Ние би трябвало да сме загрижени и за етиката, за моралните ценности и правото на животните на един добър живот. Има и практически проблеми обаче. Не бива да забравяме, как функционира економиката. Възможно ли е да се създаде система а, за хуманно отношение на животните, която да може да се прилага в цяла Европа? Мога да цитирам много примери за това как системата не би могла да работи. Когато Шведската система а, забрани клетките за кокошки без гнезда. Тези клетки просто се преместиха в Финландия и днес никой не купува яйца, които не са от свободно отглеждани кокошки, но а, всъщност а, в промишлеността се купуват такива яйца, защото са по ефни И моето, ефтини. моето предложение е разделено на две части. Първо да се създаде едно общо равнище за всички държави членки, за всички региони, за всички селско-стопански производители. Всички трябва да изпълнят тези общи стандарти. Ако не го направят, тогава вече не би трябвало да продават, да, да им бъде разрешено да продават продукти от животински происход, които не отговарят на тези условия. И това означава, че с пълно право може да събраним вноса от страни, които не спазват същите изисквания, защото това е изключително важно. Изключително важно да имаме едни и същи правила, едни и същи условия за конкуренцията на всички потребители. Това е крайно важно. И така, едно общо законодателство, а тук давам примери на законодателството за безопасност на храните, за което допринесох преди години и което функционира изключително добре, освен тогава, когато се стигне до пълното спазване на законите. Тогава се стига до следващия решителен пункт. Необходимо е да имаме система с прилагане, на законодателството и с контрол. Ако един закон трябва да функционира, а той не функционира, трябва да има система от санкции и наказания. И това е следващата важна част. И след това може да се говори за връзката между здравето на животните и общественото здраве, например най-опасните заболявания в Европа е, стават е, с е, резистентни на всички видове антибиотици. И това е един изключително сериозен проблем. Следователно, хуманното отношение към животните означава да се необ... намали необходимостта да се предписват антибиотици на животните. Надявам се, че всички сте прочели предложението и се надявам, че с тези две предложения и с третото за общественото здраве и а, а, клаузата за антибиотиците и другите подробности, които са включени в текста, тези последните могат да бъдат обсъдени по-късно. Най-важното е, че трябва да се приеме принципа, че всички трябва да отговарят на едни и същи условия, всички би трябвало да се конкурират при едни и същи условия, а животните в Европа независимо от това дали те са животни за производство на храна или са домашни любимци, трябва да живеят достоен живот. И не смятам, че някой би се противопоставил на това. Ще обсъдим сега какво ще направим от практическа гледна точка, за да можем да приложим економически, практични и смислени правила. Благодаря. Председателят благодаря. Благодаря на госпожа Паулсен. Преди да открия дебата, мога ли да се помоля представителя на комисията, господин Гавинели, да каже искате ли, дали иска да се включи в дебата доктор Андрея Гавинели? Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Благодаря за работата, която беше извършена от госпожа Полсън по това досие за защита и хуманно отношение към животните. Това е приоритет за комисията и е особено важно, тъй като по-настоящем става дума за оценка на резултатите, които бяха постигнати с плана за действие. Комисия, комисията а, периодично извършваше процент, а, процес на оценка. Всички засегнати страни бяха включвани и през 2010 година трябва да продължи този процес и в края на декември 2010 година ще завърши. Смятам, че това е важен елемент както доклада на госпожа Паулсън показва. Благодаря, господин представител на комисията, казва председателята. Сега преминаваме към разисквания. Госпожо заместник председател Бачеровски. Благодаря. Искам да поздравя е, госпожа Полсън и да й благодаря е, за възприятия подход е, и за успеха, който тя е постигнала в първия вариант на доклада си. Разбира се, ние се опираме върху работата, извършена в миналия мандат на парламента и е, мисля, че ако сравним с досега стореното, постигнали сме стъпки напред в подобряване на хуманното отношение към животните но все още много предстои да се направи, разбира се. И подобно на госпожа Полсон, бих казал, може да се съжалява, че всички от тези чудесни идеи все още са само на хартия. Е, ясно е, че положението все още се нуждае от подобряване. Този проблем трябва да е, възприемаме като предизвикателство пред нашата човешка същност. Не става дума само да играем на игри със здравето на животните. Мисля, че трябва да помним едно. Като човешки същества, ние не можем да бъдем жестоки, не бива да причиняваме зло и това е нещо, което трябва винаги е, да помним, не само в отношенията помежду си, но и в отношението си към животните, защото това е едно от мерилата за нашата човешка същност. Е, слушайки встъплението на госпожа Полсън, бих искал да кажа само, че ние сме длъжни да приемем факта, че сме е, задължени да поддържаме високи стандарти на хуманно отношение към животните в общността. И също така трябва е, да възприемаме цялостно картината на вноса и на износа. Опитваме се да направим инвентаризация на положението и е, трябва да видим как се държат производителите, както в общността, така и извън нея. Трябва да кажем, че всички които произвеждат животински продукти на а, територията на общността, било за консумация вътре в общността или за износ, трябва да се подчиняват на едни и същи стандарти. И тук излизаме извън сферата на изцяло търговските изчисления. Мисля, че само ако това направим, ще постигнем резултат и ще можем да утвърдим принципите, които сме задали. Надявам се, че госпожа Полсон като докладчик ще помни и нещо друго. Имахме доста заседания, има е, интергрупа за защита на животните, е, която се опитва да изработва правила. Правила има, но те не се изпълняват добре. Има доста правила, има доста нормативна уредба, но тя не се изпълнява, не се спазва. И всъщност държавите членки са тези, които трябва да осигурят надлежния надзор и наблюдение на своето собствено равнище. Мисля, че е вярно да се каже, че по отношение спазването на законовите изисквания проблеми съществуват в мнозинството от държавите членки. Много зависи от качеството на инспекциите, на проверките за хуманното отношение на животните. Тук са необходими специализирани познания и това е необходимо с оглед съществуването и на специализирани органи в държавите членки. Необходимо е наблюдение, надзор. Това означава добро спазване на уредбата. Нашите норми съществуват, уредба съществува, те непрекъснато като съдържание се усъвършенстват, но, както казвам, изпълнението им в държавите членки страда от недостатъци. Смятам, че Докладът на госпожа Полсън е много подходящо място да подчертаем този факт и да поискаме за пореден път държавите членки да осигурят надежното спазване на правилата. Благодаря господин Войчеховски. 9 февруари е срокът за внасене на изменения. 12 часа на обяд. 9 февруари, 12 часа на обяд. Госпожа Грация Перес е следваща в дневния Благодаря, господин председател. Аз се присъединявам към благодарностите към госпожа Паулсен, но първо няколко общи въвеждащи думи и след това специфични бележки относно този доклад. Аз се надявам, че след това, след крайния срок за внасяне на измененията, ще можем да стигнем до общи положения – хуманното отношение към животните трябва да почива на научна основа. Това са проблеми за идентификация. Важна е контролът. Не искаме ние същи проблеми да повтаряме непрекъснато. Възниква въпрос и за способността на производителите, затова не се говори в този доклад. Ние имаме норми в Европа за защита на животните и допълнителни разходи. Това води обаче до производителите, които трябва да бъдат обещетени. Защита на животни не трябва грешно да се разбира. Не, производителите не бива да имат допълнителни разходи. Трябва да се внимава да има равнозначност при вноса и от трети страни. Комисията казва, че съжалява. Аз мятам, че не е удачна тази формулировка. Комисията ни представи предложение, които ги приемаме. За съжаление няма нови научни основи, върху които може да се разчита на тях. Точка 7 ми се струва, че това е излишно. Комисията се придържа към закона, особено при а, кокошките. Под точка 9 става дума за животните, общо казано. Какво означава това? Европейският парламент се придържа към защита на животните във всички сфери, както при домашните животни, така и при котки, кучета, домашните животни. Точка 12. Думата е доброволно трябва да се запише. Става дума за вътрешен пазар – трябва да е, определим нивото за защита на животната. 16 до 19 Европейска централа да бъде изградена за защита на животните. Но имаме ние е, също и е, безопасност на храните за, за животните. Целите трябва да бъдат постигнати не е нужно да създаваме нови инструменти или институти, които ще доведат до по-големи разходи, а да използваме структурите, които вече съществуват. По точка 24 до 28, защита на животните, вие говорихте, например, за антибиотици, че вече има устойчивост към антибиотици. Това има общо с защитата на животните, но животновъдите ще имат думата, но това е предмет на отделен доклад, според мен, би трябвало да бъде. И не е в нашата отговорност. Не искам да повтарям, но аз съм сигурна, че в срока за внасяне на измененията ще стигнем до е, общо мнение по няколко точки. Благодаря. Госпожа Екле Елизабет сега. Благодаря. Пър... Първо, благодаря на госпожа Паулсън за нейния доклад, за откритостта. Ние вече за втори път обсъждаме в нашата комисия този доклад. Благодаря също на изказалите преди мен. Това го подчертавам изрично. Аз съм на мнение, че сума сумарум ще пред, направим едно добро предложение. Ние добре сътрудничме с госпожа Паулсен до сега и ще продължим в този дух. От моя гледна точка тази, този инициативен доклад трябва да постави приоритета върху оценката на това, което става от 2006 година насам. Липсват ми основна информация. Ние поставихме изисквания, някои от тях са реализирани, отговорено е на тях, на други обаче не. В някои държави членки са приложени тези неща, в други държави членки и все още не. И за това първият ми фокус при този доклад е как може да се оцени развитието от 2006 година до сега и в резултат на тази оценка какви изисквания поставяме. На второ место, защита на животните. А когато насърчаваме защитата на живота. Господин Саковски в началото каза, че ако искаме да насърчиме защитата на животните, трябва да въжи за това, за което имаме отговорност. Законовите възможности са опити с животни и селскостопански полезни животни, домашни животни. Когато говорим за обществото, в този доклад трябва да се включи призива когато говорим за здраве на животните, да, да можем да се погрижим и с домашните животни. Има ли напредък? Питам господин Гавинели. Той сигурно е готов да ми отговори. Има ли напредък а, в, а, по отношение на защита на животните с Световната търговска организация? Преди 2006 година ние си сътрудничихме с него и аз изпомням как вие ми разказвахте, е, че когато комисията прави събития извън Европейския съюз за защита на животните, има голям отзвук. Отзвукът е едно нещо, но реалното прилагане в е, другите държави и на техните пазари е друг въпрос. Така че, като казваме, че трябва да сме за пример сочени, това е добре но този пример довел ли е до положителни развития, положителни последици от това. И накрая, производителите, фермерите, тези, които отглеждат домашни животни, им трябва ясно, ясна основа какво да правят. Някои отношения в регулациите, които са приети. Вие, госпожа Паусен, говорихте за свиневътството във вашия доклад. С разчита на ЕФСА. Трябва ли и те ясни ли са, така че могат да се реализират или трябва да поставим и други изисквания? Тоест, ние поне в този инициативен доклад трябва да се попитаме как се предава информацията и как се прилагат тези неща в държавите членки. Мисля, че трябва при сърце да приемеме тази задача и ще направим един добър документ е, за комисията, изходен документ за комисията и аз съм сигурна, че комисията и държавите членки, които са нужни да се присъединят, ще участват също по-нататък когато защитата на животните е от една страна и конкурентно способността от другата страна на фермерите и като трето защита на животните за всички а, животни. Всичко това, ако го поставим в фокуса. Благодаря, Елизабет. А сега други съобщения. Напомням, че след първия дебат Днес имаме още една точка, именно справедливи приходи за селските стопани. Докладчик е Хосе Бове и след това имаме заседанието на координаторите. Моля, бъдете по-кратки. Джон Лайон. Ще бъда съвсем кратък. Естествено, ние приветстваме доклада на госпожа Паусен. Нашите предложения за общи правила и стандарти в Европа са нещо, което може да се приветства. Ние сме натрупали опит в нашата страна в а, свиневътството а, а, установихме, а, че когато въведохме по-високи стандарти, започнаха свиневъдите просто да изнасят продукцията си а, към други държави, където стандартите не бяха така високи. Затова общият подход е много важен. Но другите а, два елемента, общото изпълнение и еднакви санкции, а, за да се осигури спазване на правилата, в цяла Европа на мен ми се струва това е една от големите ни слабости а, с оглед на стандартите. А, и а, така засягането на транспорта, като се имат предвид неодавна въведените нови правила за транспорта. Във всички тези сфери а, надлежното изпълнение е проблема, особено в търговията между а, държавите, членки вътре в Европейския съюз, а не липсата на правила. И за това ми се струва, че тук когато при... говорим за общо изпълнение на правилата, то трябва да въжи и е, по отношение на трети страни. Това е фундаментално, за да могат всички е, държави е, членки да бъдат на едно и също ниво. Това е първоначалната ми реакция. А Приветствам възможността за добър дебат. Струва ми се, че спазването, изпълнението на правилата, включително принудителното им изпълнение, общите санкции, това са нещата, на които трябва наистина да се съсредоточи. Съгласен съм, Джордж. Утре ще говорим с господин Еспиноса и ще можем да се върнем на въпроса за взаимността. Госпожа Магинеса. Благодаря, господин председателю. Преди да премина към доклада, няколко встъпителни думи. В защита както на фермерите, така и на хората с домашни любимци, които много добре си гледат животните, бих казала, че виждаме много ужасни образи и картини, но не виждаме добрите примери и трябва да се изправим в защита на онези собственици на животни, включително фермери, които се полагат, които полагат много добре грижи. Мълцинството не са хората, които, не се, които се грижат добре на следващо място има хора с умствени проблеми. В моята държава а, хората, които се отнасят много жестоко с животните, са хора, които просто не са добре. И тук трябва много а, внимателно да а, подхождаме, а, деликатно да излагаме проблематиката. Действително е много деликатен проблема. Трябва да бъдете много, много внимателни, когато става дума за психически проблеми. Първо да се погрижим за хората, а след това за животните. Що се отнася до а, жестокостта, да, за, с това трябва да се борим и смятам, че вашите абзаци констатации за изпълнението на законодателството са абсолютно валидни. Трябва да прилагаме правилата, с които разполагаме, не да измисляме нови. Е, може би и комисията е, ще се е, произнесе по въпроса. Аз, подобно на госпожа Егле, съм объркана. Според мен, Световната търговска организация въобще не отчита стандартите на Европейския съюз за защита на животните и за това имаме проблемите. Може би греша, но мисля, че не греша. По отношение на яйцата от кокошки затворени в клетки, госпожа Паусен каза как този проблем се е изнесъл от Швеция в Финландия. Ние ще бъдем изправени изправени пред същата трудност в Европейския съюз. А, независимо дали става дума за пресни яйца или за а, а, сушени веще, изсушени вещества. Поради а, обществената подкрепа а, и а, заглавията в а, вестниците, а, нещата не се развиха така, както искахме, понеже не взехме предвид последиците и не взехме предвид цялата индустрия, свързана с износа. Тук ми е необходимо да получа малко разяснение. Искам да повторя следното. Смятам, че темата е много важна и аз смятам, че цялата ни група подкрепя а, хуманното отношение. Но това няма да бъде кауза защитена а, с електронни писма. А, би трябвало а, да защитим животните. Но нека да поставим тази защита на научна основа и нека да изясним въпроса с Световната търговска организация. Може би в последните няколко седмици е станало някакво чудо, което съм пропуснала, но се съмнявам, че това е така. Госпожа Капла Сантос. Благодаря. Ще бъда кратък. Въпросът е важен и деликатен. А той трябва да бъде гледан от две различни гледни точки. От гледна точка на цивилизация и ценности и от економическа гледна точка, т.е. продоволствените доставки. Докладът е много добър но той като че ли прекалено много задълбочава анализа на втория аспект. Има а, различни причини е, за жестокостта към животните, включително тази, която току-що бе изтъкната, че хората, които проявяват жестокост, е, може би е, имат психически проблеми. Но има много жестоко отношение към животните, наистина, което се повтаря, повторяемо е и а, то би трябвало да се уреди законово. Значи в доклада трябва да бъдат отразени и двата аспекта. Знаят, че времето е кратко, а дискусията предполага много продължителни разговори. Но комисията тук споменава Европейският център за защита на животните. Доклада в доклада се изразява подкрепа за изграждането на такъв център, но не става ясно той какво ще прави. Естествено, ние се нуждаем а, а, да знаем какво се цели. А, може би центърът ще играе важна роля, а може да се превърне и в друга дупка, в която се наливат пари. Затова е, имам нужда от повече разяснение. Какво се очаква да постигне този център за е, хуманно отношение към животните? Благодаря, господин Мартин. Вайн. Съгласен съм с повечето отказаното, повечето неща. Няколко неща обаче са важни, а именно еднакви стандарти в Европа са нужни е контролна система, базирана на риска. Не може да изискваме защита навън, а собствените стандарти в Европа да не ги спазваме. Това е важно за бъдещето. Искам да противореча на някои колеги, които виждат е, защитата на животните като тежа за фермерите. Вие правилно споменахте проблематиката с антибиотици като централна тема. Подкрепям това, но едновременно с това трябва да имаме коража да говорим за концентрацията в а, животновътството и в отглеждането на животните. Не винаги има оптимални условия там. Особено е важно, че концентрацията при кокошките и отчасти при свинете – ще се превърне в бъдеще нерешим проблем в животновътството. И затова трябва да се спрем на този проблем, да го. Това са а, големи проблеми, които не трябва да подминаваме. Моля ви критично да погледнете на това, особено когато говорите във връзка с антибиотиците за масовото отглеждане на животни. Това е важно, за да напреднем по доклада. Благодаря. Благодаря за доклада на госпожа Паулсън. Искам да допълня. Мой опит показва, че трябва фермера да гледаме на него като на съюзник. Само а, на самото място отглеждани животни дават добри постижения – Ясно е, че фермер трябва да може да живее от своята дейност. Не бива да има различни стандарти в Европейския съюз, ако той почувства, че неговият съсед може по друг начин да гледа животни, отколкото при него. Също относно маркетинга, когато има внос от неевропейският пазар и когато не отговаря тези, този внос на изискванията, поставени в Европейския съюз. От, трябва да продължиме да развиваме защитата на животните. Фермерите не бягат от тази задача, но това, което изискваме в Европейския съюз, трябва да изискваме и към вносните. Вносния продукт. Трябва да се знае, че местният продукт от едно животно е получен от животно, към когото е имало хуманно отношение. Предупреждавам да да няма малко животни и много а, добра защита, а когато има масово отглеждане, много животни, то отслабва защитата. В Германия е забранено използването на антибиотици. Те само при определени показания на животните, симптоми на животните могат да бъдат давани на животните и при масово животноство не бива да се дават. Особено при крави, да речеме, възникват проблеми при малките животни. Тоест, ще ни помогне да се спреми на тези детайли в доклада, за да доразвиеме защита на животните в Европейския съюз. Повтарям, оценка на резултатите, хармонизиране в рамките на Европейския съюз, контролируемост на, раз... на правилата и защита от външният внос. Тази дискусия трябва да я водим в интерес на защитата и хуманното отношение към животните. Благодаря. Благодаря, давам думата на господин Колбиц. Domnul Rubix, vă Jā, paldies, priekšsēdētāji. Man tikai dažas piezīmes. Es kā... Благодаря, господин председател, Мога да направя няколко коментара. Съвсем явно подкрепям хуманното отношение към животните – ние сме хора и трябва да се държим а, като хора към онези, от които идва храната ни. И трябва да бъдем благодарни на тези животни. Мисля, че много повече внимание следва да бъде обръщано на а, грижата към животните и на храната, която им даваме. А, ние, например, кравите сме ги превърнали в а, а, машини за мляко. Експлуатираме ги до крайност, след което ги изпращаме да бъдат а, заклани за месо. Те, за, за месо. Те не могат да се радват на свежия въздух, да пасат по а, поляните, храним ги с какво ли не, след което ги доим и накрая ги пращаме в кланиците. В моята страна са извършвани научни изследвания – и е доказано, че на кравите се дават генно модифицирани е, зърнени храни, след което е, млякото на тези крави съдържа същите е, генно, генни модификации, което пък е вредно за здравето на жените, които пият това мляко. Тук става дума за много болести вие, колега, говорихте за а, хората с психически проблеми, които проявяват жестокост към животните. Но по-добре ли се държим, а, ако на животните даваме животинска храна? И а, не можем да бъдем изненадани в такъв случай, че те а, са податливи на всякакви болести. А, много високо ценя документа, по който работим сега и мисля, че той наистина ще бъде полезен. Vă mulțumesc, doamna Calniete, aveți cuvântul. Благодаря, госпожа Каняте. Благодаря, господин председателю. Искам да кажа, е, че благодаря на докладчика, както и на докладчиците Сянка, защото според мен този доклад е много важен за анализа на станалото от 2006 до 2010 година в светлината на приятия план за действие. Мисля, че за нас е много важно да изработим единен подход към етикетирането, показващо хуманното отношение към животните във всички държави членки. Трябва да създадем единна система от параметри за хуманно отношение към животните. Но малко ме съмнява дали се нуждаем от нова агенция за тази цел. До сега държавите членки са осигурявали въвеждането и спазването на действащото законодателство за хуманно отношение към животните. Що се отнася до създаването на нова агенция, искам да знам допълнително колко още ще струва тази агенция на, на накоплатците, какви ще бъдат правомощията и какви ще бъдат функциите й. Както някои от изказалите се преди мен, искам да подчертая, че че е, всичко това е много важно за търговията на Европейския съюз с трети страни. Третите страни трябва да а, е, използват също а, е, системи за качество на продуктите. В противен случай а, нашите селски стопани се намират в неравностойно конкурентно положение в сравнение с фермерите от други страни. Имам предвид онези селски стопани, които произвеждат селско-стопански продукти и не спазват стандартите за хуманно отношение към животните. И последното, което искам да кажа е следното. Като всеки нормален и разумен човек, разбирам желанието в този документ да бъде обхваната и проблематиката на домашните любимци. Но тук, в Комисията по земеделие, ние говорим преди всичко за селско-стопанските животни, за едрия рогат добитък, за птиците, за прасетата. Това са домашни животни, които са съпътствали човека хилядолетия. И мисля, че за тях трябва да говорим, вместо да осложняваме живота на хората, които гледат домашни любимци вкъщи. Защото, може би, те искат, защото се чувстват сами и за това са си взели любимец или защото искат децата им да израснат добри хора. Благодаря. Давам думата на следващия оратор. Благодаря, господин председател, Мисля, че е много важно хората първо да се научат да ходят, а след това да се научат да тичат. Има е, няколко извода, които можем да направим е, от последните изменения в е, европейското законодателство. Е, имаше изменения е, в е, правилата за транспорта. Аз не мога на повече от 33 мили без определени условия да си превозя овцата ако съм е, превишил е, то, това разстояние или не мога да дам документите, тогава е, полицията може да ме е, санкционира. В други държави е, членки на Европейския съюз обаче няма такива изисквания. Е, другите държави членки би трябвало да спазват същите правила. Ако е, няма такива е, правила, е, нали не можем да говорим за единни стандартни. Сега, по отношение на яйцата и клетките. Купуват се пилета, които изкарват целия си живот в клетката за целия цикъл. Идеята е от 1 януари 2012 година тази практика въобще да се прекрати. Знаем, че Румъния и България обаче ще продължат да правят това, въпреки факта, че някои от тези а, производители в тези страни а, имат а, помощи, които не са на лице за нашите фермери в Великобритания. След 2012 година тези производители могат да продават тези яйца в Великобритания, без ние да можем да се намесим. Това наистина ще подрони доверието, което изпитват британските фермери. От това, което виждам, мисля, че наистина не бива да се ориентираме към ново законодателство. Един практически подход за преодоляване на проблемите някой колега от Ирландия намекна за това. Когато това нещо стане в 2012 година, производителите в Италия и в Испания няма да бъдат готови, защото няма да бъдат подготвени за една седмица. Така че, откъде ще дойдат яйцата? Индия, Украина? И естествено, те ще бъдат яйца от клетки, от кокошки, които се отглеждат в клетки. Зная, че Европейският съюз е, е похарчил около 50 милиона евро е, за проекта е, за осигуряване на качеството. Имаше телефонни указатели и какво ли не е друго, за което бяха похарчени тези пари. Можете да ги използвате и за да убедите производителите и хората да не купуват яйцата, които тогава, след 2012 година, ще дойдат от тези трети страни. Това ще е огромен проблем. Нека помислим за решаването му от сега. Благодаря. Мога да ви уверя, уважаеми колега, че България и Румъния спазват напълно европейските разпоредби е, и това, за което говорихте, беше е, предмет на договорите, на преговорите за присъединяване на цитираните от вас две държави. Сега давам думата на следващия оратор. Благодаря, господин председател. Ще бъде кратък. Благодаря на колежката госпожа Паусен за нейната работа. В началото на своето изказване казва, че има фирми, които е, не се отнасят добре с животните. Това е един филм, който от 30 години го показват. Германската телевизия често се показва кораб върху него крави, които са окачени с краката нагоре. И е, това се говори от 30 години, всеки мандат се говори по този въпрос. Не може да се предотвратят тези неща. Това, което ни трябва са строги правила за защита на животни, но това не пречи да се извършват нарушения. Трябва да има е, отделни, ще има отделни случаи, на които ще има нарушения. И това не можем да го предотвратим. Аз искам да взема думата, защото госпожа Хойслин говори за масовото отглеждане на животни. Трябва да внимаваме с този термин. Може малко на брой животни да ги гледаш не както трябва, 400 крави да ги гледаш добре. В германският парламент също говорих за 50 до 60 хиляди масово отглеждане на пчели. Това е съвсем естествен процес. Аз, не съм, аз съм против да бъдат намалени кошерите, защото били толкова много пчелите. Това, което ме обаче ме изпълва с загриженост, госпожа Паусен, е факта, че до днес отговорните лица в Световната търговска организация не са готови да говорят по защитата на животните. Ако е, Световната търговска организация не е готова сериозно да включи в дневния си ред тази тема. В, Инт, в комисията Инта също а, е, защитата на животните трябва да се вземе предвид международната търговия. Трябва да е абсолютен приоритет приоритет и аз ще се застъпвам за това винаги. Благодаря ви. Благодаря, Алберт. А сега Стефан Лефол има думата. Благодаря, ще бъда кратък. Първото, което трябва да кажа, че е, действително жестоко се практикува от хората към животните, но често пъти хората са е, жестоки и към себеподобните си. Не бива да го забравяме, защото е, някои бележки подсказаха, че Идеята за хуманно отношение към животните е въпрос на хуманност, но а, ние не бива да забравяме и жестокостта към себеподобните си. Сега, по отношение а, на а, хуманното отношение, ние всички сме на един пазар, а, ние сме а, с едни и същи разбирания. Що се отнася до е, предложеното от госпожа Паусен, идеята за обсерватория, за агенция, когато са определени е, правилата, трябва е, да се определи ролята на комисията. Една обсерватория в повече няма да ни даде някакви решения. Що се отнася до самите правила, там се разполага дебатът каква концепция да възприемем и за хармонизацията никой няма да има разногласие. Нивото, на което всеки може да има мнение за хуманното отношение към животните, от тук ще проистече и нормативната уредба. Сега, ако смятате, че можем да говорим за хуманното отношение към животните, без да се а, говори за социалните условия на търговията и екологичните условия на търговията, само да се произвеждат нови правила в Европа и да се водят преговори а, с Световната търговска организация, тогава ние а, се надсмиваме над собствената си възможност да променим управлението на света. Да, трябва да има правила, трябва да има напредък, но тук трябва да има прозрачност в сравнение с СТО волята за хармонизиране трябва да бъде поставена на висотата, на която хората във всяка държава възприемат това отношение между човека и животните. Не става дума за едностранни отношения тук. Благодаря, Мишел Дантен. Благодаря. Искам да приветствам работата на госпожа Паулсен. Заглавието на доклада е оценка и равносметка за извършеното по плана за действие 2006-2010 година, но в доклада тази част е много кратка според мен. Въпреки, е, е, че е, са направени анализи на текстове от комисията, струва ми се, че трябва да имаме анализ и оценка на това, което става на място. Трябва да знаем какви са трудностите, защо не вървим с скоростта, с която бихме искали да вървим в целия Европейски съюз как трябва да санираме прилагането на действащото законодателство преди да минем към предлагане на нови етапи, ако такива са необходими. Наистина темата е особено деликатна от гледна точка на общественото мнение, но е, трябва да ви кажа, че доста неудобно се почувствах в тези дни, в които видяхме пократителните образи от Хаити. Благодаря. Сега ще дам думата на госпожа Палсен да направи заключението. Благодаря, господин председател, и благодаря на всички, които допринесоха към дебата. Аз е, мислех, че обсъждането на хуманното отношение към животните няма да бъде толкова трудно, тъй като мисля, че всички ние сме съгласни, че трябва да се отнасяме добре с животните. Основният проблем е онова, което обсъждахме, а именно как на практика трябва да решим този въпрос. Как можем да постигнем еднаква степен на конкурентоспособност и не на последно място на вътрешния пазар. И как ще решим въпроса с финансирането? Как ще можем да накараме всичко това да функционира? Как ще постигнем общ стандарт? Как ще можем да постигнем спазване на правилата? За мен това е практична политика и практично управление на нашите дружества и общества, защото всъщност много малко селски стопани се отнасят зле с животните си. Аз съм срещала само малко. Аз съм срещала само фермери, които се отнасят добре с животните, включително и в малки е, стопанства, но в Европа съм била и в големи ферми, в, в които животните също се третират, е, биват третирани изключително добре. Така че ние сме съгласни, че европейските селски стопани не могат да се конкурират с останалата част на света, ако не въведем изисквания и за тях и бяха повдигнати различни технически въпроси. Въпроса за центъра, за който беше споменато. Аз не искам да има още един орган. По въпроса за контрола, ние имаме много добри институции, но може би те не работят достатъчно добре, тъй като са недофинансирани. Например, ЕФСА, Европейската а, асо, агенция за безопасност на храните. Аз не съм специалист по тези въпроси, но по въпросите на техниката, научните изследвания, координирането на всички тези знания. Идеята е, че един от тези национални институции, които могат да се видят в редица държави членки и или комисията може да реши този въпрос. Аз не си представям ново ведомство, по-скоро ко чрез координиране между съществуващите институции може да се решат въпросите. Председателя, благодаря. Това беше много интересен дебат и истински истински обмен на мнение. Благодаря на Марит Полсън за интересната тема, към която ще се върнем когато му дойде времето. Искам да ви напомня, че крайни срок за внясане на измененията е 9 февруари 2010 година. И сега набързо преминаваме към последната точка от днешния дневен ред, която се отнася за по-доброто функциониране на предлагането на храни в Европа. За първи път говорим на тази тема. Сега ще дам думата на Жозе Бове. Искам да ви помоля да а, да обсъдим тази точка колкото е възможно по-бързо. Ние, разбира се, осъзнаваме значението му. Ние виждаме как флуктуиращите цени могат да, решат, да, да създадат много проблеми, но не можем да обсъдим въпроса с достатъчни подробности. Искам да помоля Жозе Бове да направи едно встъпление след което ще помолим комисията, ще попитам дали комисията иска да вземе отношение. Жозе Бове. Господин председателю, наистина, ако имаме само няколко минути, ще бъде много сложно да се справим. Трудно е да проведем дебат с всички колеги от комисията. За мен е много важно да бъдат обогатени предложенията и различните глави вследствие на тази дискусия. Така че, ако не можем да проведем разгърната дискусия с оглед на предналото време, а, поради това, че в 6 часа трябва да минем към а, а, друга точка, а, бих предложил а, по ваше решение и преценка, може би за следващия път или за друго заседание въобще, да а, отложим дискусията с а, колегите от комисията, от Европейската комисия. Много е сериозна темата и е прекалено интересна. Добре, Предлагам да приемем предложението на Жозе да отложим тази точка, тъй като тя е много важна. Благодаря, Жозе. Ще разгледаме тази точка на следващо заседание, така че можем да приключим с днешното заседание на комисията. Искам да ви напомня, че утре а, председателят Спиноса ще ще бъде тук. Утре ще се проведе дебат по изменението на климата. Край на съседанието.